Mes chers collègues, mes chers collègues, la... Скъпи колеги, откривам заседанието. Напомням ви, докато закъснелите и генералния секретар на Комисията по бюджет се присъединят към нас и се настанят на местата си, искам да ви напомня, че заседанието има натоварен дневен ред и ще започнем с гласуване. Много важно гласуване, защото става дума за резолюцията за бюджета. Предимно, но не само. Моля ви за тишина. Онези, които искат да разговарят без да участват в дебата, моля да излязат от залата. Преди да започнем, искам да ви поканя да отбележим рождения ден на Юта Халк. Юта Халк стана на 40 в петък. Много сме щастливи, че сме част от онези, които я обичат и могат да споделят с нея празника им. Първа точка в дневния ред е приемане на дневния ред. Точно преди да започне заседанието, Госпожа Вертман е отправила, отправи искане и така вие се обърнахте към мен за отлагане на гласуването на вашия доклад, за да можете да влезете във връзка с групите и да разберете дали някои изменения се приемат или не. Заповядайте. Благодаря, господин председател. По въпроса за директивата за енергийни данъци имам една молба. Първо изменение е изменение, което отеглих с оглед позицията на парламента. Сега обаче има нови опити да се постигне компромис между, с колегите от НП и социалистите и демократите. Ето защо е, искам е, гласуването да бъде отложено до следващия път, е, за да мога да се срещна с представителите на всички групи и да постигнем споразумение за формулировката. Да, председателят казва, няма никакъв проблем. Оттегляме тази точка от дневния ред и я включваме в дневния ред за следващото заседание. Втора точка – одобрение на протокол от заседанието 22 септември. Ако до края на сегашното заседание не постъпят забележки, той ще се счита за прият. Предлагам ви да преминем веднага към точка 8. Всички ли си носите картите за гласуване? Вземете пред проекта за резолюция, внесен от Франческа Балцани и Жозе Мануел Фернандес. Всички ли сте готови? Всички ли си носите картите? Оказва се, че координаторът на НП не си носи картата. Той ще гласува в писмен вид. Започваме. Първо изменение. Мигел Порташ. Докладчика е против. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Благодаря. Въздържали се. Отхвърля се. Второ изменение. Джовани Лавия. Докладчика за. Кой за? Против. Въздържали се. Приема се. Докладчикът тук ли е? Франческа е твърде далеч от мен и не, затова не я виждам. Трето изменение. Мигел Порташ пада. Не, втората част пада. А, извинявайте. Гласуваме първо трето изменение. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. Тоест нищо не пада. Четвърто изменение. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. Пето изменение. Мигел Порташ, докладчика е против. Кой за? Против. Въздържали се, отхвърля се. 6. Госпожа Вертман. Докладчика е против. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. 7. Господин Лавия. Докладчика е за. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 8. На господин Порташ. Докладчика е против. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. 9. Георан Ферм. Докладчиката е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 10. Госпожа Уилмът. Докладчикът е против. Тя е англичанка. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. 11. Клаудио Морганти, докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. 12. Джовани Лавия, докладчикът е за. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 13. Мигел Порташ, докладчикът е против. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. 14. Мигел Порташ, докладчикът е против. Кой е за? Против въздържали се, отхвърля се. 15. Господин Алваро и групата на либералите, докладчика е за, кой е за, против, въздържали се, приема се. 16 на господин Порташ, докладчиката е против, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 17. Горан Ферм, докладчиката е за, кой е за, против. Въздържали се, мнозинство за. Първата част от измене 19 пада. Трябва обаче да гласуваме 18, което е съвместимо. Господин е, Коза, е против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме втората част на 19. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 20 на Мигел Порташ. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. 21. Горан Ферм, докладчиката за. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 22. Мигел Порташ, което е съвместимо. Докладчикът е против за, против, въздържали се, отхвърля се. 23. Хелга Трюпел, разделено на три части. Първата част – само, там само обстоятелственото пояснение дълбоко. На докладчика изразът е, дълбоко и дипли не се харесва. За, против. Отхвърля се. С други думи, оставаме на повърхността. Втората част. Докладчиката за. Кой за? Против. Малко електроника сега. Аз имам право да гласувам. И ще добавим едно име. Моля, гласувайте. за, 26 против. Отхвърля се. Третата част. Но третата част всъщност има ли смисъл? Има смисъл. Ако първата и втората част не се приемат, не можем да кажем из дефо, т.е. следователно, тъй като преди това няма нищо. Третата част може да бъде подложа на гласуване, като премахнем а, думата дипли. Докладчикът е против. Кой е за? Хелга е за. Кой е против? Повечето въздържали се пада. Накрая. А, от това измерение всъщност не остава нищо. Три ракети унищожиха и трите части. 24-то изменение. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Отхвърля се. 25. Има основно изменение от докладчика. Financing needed for ITER by the end of 2011 in order, etc. Кой е за? Благодаря. Против. Логично. Въздържали се. Благодаря. Мнозинство за това изменение. 26 на Георан от оттеглено. 27 на Гео Порташ докладчика. Против кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 28 на Джовани Лави. Докладчиката за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 29 на Мигел Пърташ, докладчиката е против, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 30. Ангелика Вертман, докладчикът е против, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Има компромис, главно А. Но по искане на НП има разделно гласуване. Първата част. Employment. Le rapporteur est pour. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втората част. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Да проверим. Електронно гласуване. Салвадор може да гласува. И ако има повече от НП, това съм аз. Край на гласуването. 14 за, 26 против. Втората част е отхвърлена. Трета част до Еразмус Мондус програм. Докладчиката за, кой е за, против, въздържали се, приема се. В компромис А втората част е отхвърлена, всичко останало се приема. Означава ли това, че из... следващите изменения са обхванати от компромиса. 31, да. 32, също. 33, също. И 34 на госпожа Вертман също са обхванати от този компромис. Преминаваме към 35-то измерение. Докладчиката против. Кой е за? Либералите, консерваторите против. Въздържали се, отхвърля се. 36. Същите вносители. Кой е за? Същото мнозинство. Против. Същото мнозинство. Въздържали се, отхвърля се. В този момент трябва да подложим на гласуване 37 изменение. И за разлика от това, което е написано, докладчикът не предлага допълнение. Т.е. 37 изменение в вида, в който е представено. Кой е за? Благодаря. Против? Електронно гласуване. Гласуваме 37 изменение, което не е допълнение. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. 37 се приема, следователно 38 пада. Съвместимо е с 36, но не с 38. Заедно с това обаче трябва да гласуваме 39. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. 40 същия вносител за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 40 същия вносител за. Против въздържали се, отхвърля се. А, а извинявайте. Председателят е в облаците. Връщаме Четвърта страница, 41 измерение, Горан Ферма. Докладчиката е за, кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. 42 е обхваната. 43 на либералите. Докладчиката за. Против. Въздържали се. Приема се. 44 е обхванато. Това е изменението на Мигел Порташ. 45 Хелга Трюпел в две части. Първа част – Calls On до This Challenge. Докладчиката за. Кой е за? Против. Въздържали се. Мисля, че има мнозинство за, но електронно гласуване. Казват ми, че аз нямам право да гласувам. Следователно няма да гласувам, но всички останали гласувате бързо и добре. Край на гласуването. 14 за, 26 против. Първата част е отхвърлена. Втората част е, има ли смисъл? Няма. Пада. Още един път е, Хелга а, е, Трюпел, свалена от а, две ракети. 46-то изменение Мигел Порташ, докладчиката за. Кой за? Против. Въздържали се, приема се. 47. Хелга Трюпел. Докладчиката за. Кой за? Против. Електронно гласуване. 47 измерение на Хелга Трюпел. Гласувайте. Аз самият не гласувам. Вие гласувате. Бързо гласувайте. Добре гласувайте. Ефективно гласувайте. Край на гласуването. 19 за, 21 против. Отхвърля се. 48. Горан Перм. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Чет, също и 49-то. Сега компромис Б на Франческа Балцани. Кой е за? Благодаря. Против. Въздържали се. Приема се. Следователно, двете следващи измерения падат. Стигаме до 52-ро измерение на Юта Халк. Разделно гласуване. Първата част Provides for Environmental Legislation. Докладчикът е за, за против, въздържали се. Втора част And Request Do in a Consistent Way. Докладчикът е за. Кой е за? против. Мнозинство против. Втората част се отхвърля. За 53-то изменение разбирам, че има компромис Б БИС по параграф 32. Гласуваме го. Всички разполагате с документа, нали така? Това е допълнение към параграф 32. Франческа, заповядайте. Не мисля, че сме гласували 53-то изменение или се лъжа. Абсолютно сте права. А, но аз предпочитам да гласуваме първо вашия компромис. Това е предложението на докладчика. И ако изменения 55-57 са обхванати, а другите изменения 53 и 55 падат. В съответствие с нашата традиция подлагам на гласуване предложението на докладчика първо. Ако бъде прието, всичко останало пада. Започваме с компромис Б, бис на докладчика. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. Следователно, тук нататък всички останали изменения 53, 54, 55, 56 и 57 и 57 са обхванати не 56. В зависимост от това, което ще ни каже Джовани. Изменение 55 според нас не е обхванато от компромиса, следователно би трябвало да бъде подложено на гласуване. И имате предвид 55-то изменение на госпожа Холмайер, а не 57, само 55. Докладчикът споделя казаното от вас. То е против, но иска да го гласуваме. Кой е за? Против. Електронно гласуване. Резултатите са много близки. Аз самият не гласувам. Край на гласуването. 21 за, 20 против. Изменение 55 се приема и се добавя към компромиса. Сега гласуваме 56 на Хелга Трюпел. Докладчиката против. Кой за? Против. Въздържали се, отхвърля се. 57 е обхванато. 58 трябва да бъде гласувано, като, но, като го препрочете, докладчикът вече не го харесва, следователно е против. Е, преувеличавам, разбира се. Кой е за 58? Против. Електронна проверка 58 изменения. Аз самият не гласувам. Край на гласуването. Този път обратно. 20 за, 21 против, т.е. 58 се отхвърля. 59 на 50 и на господин Порташ. Докладчика е против за, против, въздържали се, отхвърля се. 60. Господин Аваро. Докладчиката за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 61 на господин Шимански. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 62 на Мигел Порташ. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Отхвърля се. Госпожа, на госпожа Вертна 63-то за. 50 против, въздържали се, отхвърля се 64. Мигел Порташ, докладчика е за. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се 65. На Юта Хаук, докладчиката е за. Кой за? Против. Въздържали се, приема се. Стигаме до компромис си латинско. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Следователно следващите две падат. 68. Джовани Лавия. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. НП е в изолация. Тук 69. Същия автор. Устно изменение Б. With Asia and Latin America should be acknowledged in 2012 Бюджет. Рапортер е пур. Докладчикът е за. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. 70 от на либералите. Докладчикът е за. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. Обръщам страницата. 71. Мигел Портош. Докладчикът е против. Кой е за? Въздържали се. Отхвърля се. 72. Юта Халк с устно изменение С, латинско, кой е за, против, въздържали се, приема се. 73 на господин Вандален, докладчиката против, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 74 Мигел Порташ, докладчика против, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 75 Юта Халк, устно изменение Д латинско, което допълва изменение 75. Кой е за? Против. Въздържали се. Да проверим по електронен път. Машината прегря. Малко ще почакаме. Гласувайте. И този път не гласувам. Край на гласуването. 19 за, 22 против. Осното измерение се отхвърля. Предво Поздравления за Франческа. Гласувахме онази част от документа, която съответства на нейния доклад. Продължаваме с други раздели. Секретариатът сега взима текста, текстовете на компромисите и няколко разделни гласувания. 76-то на Мигел Порташ. Докладчик е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 77-мо. Тук има съвместно предложение на докладчика и Мигел Порташ за премахване на параграфа. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 79 то на докладчика. За. Против. Въздържали се. Благодаря. Приема се, въпреки социалистическия вод против. Сега, 80-то на Алваро представлява допълнение. Допълнението се заличава. 81-во на Мигел Порташ Докладчик е против. Кой от вас е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 82 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 83-то е съвместимо, но докладчика е против. Кой от вас е за, против, въздържали се, отхвърля се. 84-то на Порташ. Докладчикът е против. Кол 2 се за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 85-то на същия автор. Докладчикът е за. Кол 2 се за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 86-то. Представлява техническо устно изменение. Кой е за? Против. sûr que vous vous passionnez pour ça. Bon, alors vote électronique. Ah, електронно проверяваме. Това е техническо изменение, но не сме съгласни, не сме единодушни, така че гласуваме електронно. E Един от НП е в повече, освен мен, разбира се. А, готово, изчезна единият от представителите на НП. Край на гласуването. Le vote est clos. Край на гласуването. Le vote est clos, jeune gens. Млади господине, край на гласуването. И така, 37 за, 3 против. Не можах да разбера как завърши филма, но завърши добре. Това Б-88, което в крайна сметка се приема чрез разгорещен дебат. 89-то на докладчика. Кой е за? Против? Какво става с социалистите? 89-то. No, Non, non, non. Non, non, on a voté 88. Гласувахме 88. мо а, извинете, поправя се председателя. Много технически изменения се събраха и за това. Тоест, сега 88 е наред. 88 то е на докладчик. И само негово. Кой е за? Против? Приема се. Сега 89-90. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 91 на докладчика за. Против. Проверка по електронен път. Всички от Народната партия могат да гласуват. Край на гласуването. 24 за, 17 против. Приема се. Сега, 92. Докладчикът е за. Кой е от вас е за? Против? Приема се. 93-то. Докладчика иска да направи устно изменение. То ви е раз, раздадено и вие сте за това изменение с устното за, против, въздържали се, приема се. Четвърто, отново техническо устно на докладчика. За, против, въздържали се, приема се. 95 отпада. 96 и 97 на докладчика. Кой от вас е за? Против? Въздържали се? Приема се. Социалистите продължават да са сами, като опозиционери. 98 отпада, 99 е на докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 101 на Мигел Порташ. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Сега 102 на докладчика. За? против, въздържали се, приема се. 103 пада, оттегля се. 104 има устно изменение на, на докладчика, което ви е раздадено в писмен вид. И социалистите искат разделно гласуване, така ми казват поне. Разделно гласуване на 104 Първата част от Welcome до Mutual Confidence. Така ли е, Гьоран? За 104-то говорим. Първата част докладчикът е за. Кой от вас е за? Против? Въздържали се. Първата част се приема. Втората част е от Confidence до Since Then. Докладчикът е за. Кой от вас е за? За втората част. Против. Въздържали се. Не е ясно. Изглежда ЕНП срещу социалисти. Така че нека да го потвърдим електронно. По електронен път гласувайте. Гласувайте, ако обичате. Не гласувате. Хайде още малко допиваме си кафето и гласуваме. Край на гласуването. 21 за, 15 против. Втората част и тя е приета. 105 сега на докладчика за, против, въздържали се, приема се с не много голямо, но все пак мнозинство. 106. 106 има устно изменение. устно изменение и освен това разделно гласуване. Това изменение не се обхваща от предходното. Няма разделно гласуване, поне аз не го виждам. Няма, няма. Така че гласуваме 106, което е съвместимо с предходното докладчикът е против. А, извинете, Докладчикът е за. Извинявайте пак. Пак се извинява председателя. Устното изменение. Устното изменение. С него, значи, ви питам, кой е за? Благодаря. Против? Въздържали се? и се приема. Стой, за 106 то продължаваме да говорим сега. 107. мо И лекове. Но. Обхванато е вече като съдържание, така че преминаваме към 108, тъй като то не е. Докладчикът е против. Кой от вас е за? Извинете ме, каза председателя, има разделно гласуване при изменение 108. Така че, първата част на 108 стига до elections. Тя е обхваната. Така че Искам първо да разбера докладчика. Да, той е против. Кой от вас е за? Много странно. Против? Още по-странно. Нека да го проверим, защото цифрите изглеждат особено. Първата част на 108. Моля гласовите по електронен път. Начало. Край. Чудесно, всички са гласували, така че резултатът е 18 за 27 против. Първата част е отхвърлена. Има ли смисъл да гласуваме втората част? От unsure до allowance. Има смисъл да гласуваме. Докладчикът е против. Кой от вас е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. От 108 нищо не остане. 109 на госпожа Уилмут. Докладчикът е против. Кой от вас е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 110 на докладчика с устно изменение. От обхванато е вече ми посочва, така че 110 отпада. 111, нека да погледнем как стоят нещата тук, 107 е прието, значи 111 отпада. Сега 112, 113, споразумение на докладчика с социалистите, кой от вас е за, против, въздържали се, приема се. 114 е оттеглено, 115 на Гьорен Фарм, докладчикът е против. Защо? Оказва се, че е обхванато вече това изменение. Така че преминаваме към 116-то. То не е обхванато и има устно изменение на докладчика да се заличи by the Coast Accounting Office. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 117 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 119 на Георен Фарм, докладчикът е за, кой от вас е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 119 с устно изменение докладчика. Докладчикът е за. Кой от вас е за? Против? Въздържали се? Приема се. 120 сега на либералите. Съвместимо и с устно изменение докладчика. Кой е за? Против? За 120 говорим в момента. За него. Bon. Alors, le 120... И така, 120 отпада. Така че 121 сега. А, пардон, и то. И то пада. Много хубаво баварско представене му бе организирано, но отпадна. 122. Докладчикът е за. Кой от вас е за? Против? въздържали се, приема се. 123 на докладчика и на господин Моргантини. Морганти, извинете, кой е за? Против? Не е ясно. Проверяваме по електронен път 123-то. Начало на гласуването. Край на гласуването. Резултатът 22, 22 за, 17 против. Приема се. Сега 125 отпада и гласуваме за 126 Докладчикът е за. Кой от вас е за? Против? Въздържали се. Приема се. 126 на същия автор, на същия вносител, който е за, против, въздържали се, приема се. 128 за, против, въздържали се, приема се. 129 може ли да гласуваме 129, 130, 131 амблок заедно на докладчика за те? Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се трите. 132 на Хелга Трюпел. Докладчикът е за. Кой от вас е за? Против? Въздържали се? Приема се. 133 е отеглено. 134 с устно изменение. Кой от вас е за? Против? въздържали се, приема се. Сега 135 и 136 отпадат и стигаме до 137 на Голтиери Воган с две, на две части разделено. Първата част. Докладчикът е за. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част от therefore до lifted. Кой от вас е за? За против, въздържали се. Налага се да го проверим, не е много ясно. Втората част, значи на 137 начало на гласуването. Край на гласуването. Резултатът 16 за 25 против. Втората част се отхвърля. 138 на господин Фернандеш. Кой е за? Против? Налага се да го проверим. По електронен път 138. Начало на гласуването. Край на гласуването. 23 за, 16 против. Приема се. 139 съвместимо всъщност с 138 за, против, въздържали се, приема се. 140 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 141 на две части. Първата част започва от Remarks, стига до Commission. Докладчикът е за. Кой от вас е за? Против? Въздържали се, приема се. Втората част от Therefore до Reinstated. Докладчикът е против. Кой от вас е за? Налага се електронна проверка. Втората част на 141. Начало на гласуването. Край на гласуването. 16 за 24 против. Отхвърля се. 142 на докладчика. Докладчикът е за, очевидно. Кой от вас за? Против. Въздържали се. Приема се. 143. А, отпада то. И така. Преди крайното гласуване бих искал да припомня. Да припомня, че съдържанието на това проекто на тази, на тази проекто резолюция обхваща няколко комисии, между които АН, Инте, ИТРА, Режи, Транс, почти всички и естествено се съобразихме в възможно най-голяма степен с тяхното становище. Отразихме го в компромисното предложение и всичко това благодарение на разговорите, проведени от докладчика с съответните експерти от комисиите. Така че докладът ще бъде прикрепен към нашата крайна резолюция. Може би направо да гласувам електронно всъщност крайният вариант. Аз нямам право, бих искал да имам, но нямам да гласувам. А, всъщност оказва се, че имам право, така че гласувам. Край сега на гласуването. Резултатът е 34 за, 7 против, няма въздържали се. Браво, дами и господа, докладчици, съдокладчици и прочи. Alors, je vous propose maintenant. Je... И така, предлагам да преминем към девета точка. Тази девета точка ще бъде много кратка за разглеждане. Това е доклада Боге за мобилизиране на инструмента за осигуряване на гъвкавост в полза на европейската политика за съседство и на рамковата програма за научни изследвания. Има единствен, един единствен вод, едно гласуване. И така, колеги, малко да се поуспокоите, ако обичате, тишина в залата. Докладът ни е необходим, за да поясни гласуването ни по бюджета изобщо, защото по този начин ще се лансира прилагането на този инструмент и ще успеем всъщност да финансираме необходимото в категории А и К. Ето за това. Това ще се отрази на финансовите перспективи и на техният преглед всъщност ще, го, ще се опитам да, се, да го обясня по-добре, ще имаме възможност да прибегнем към междуинституционното споразумение, което предвижда предлагането на един такъв механизъм. Реймер Боге не е тук, но се е разбрал с Франческа и Франческа ще ни представи този доклад, след което този проект е доклад, след което ще гласуваме. Авото, допо dopo la un breve colloquio con il collega Böge relativamente al titolo. Гласувахме и обсъдихме параграф 2. Постигнахме съгласие, че трябва да се промени препратката към рамковата програма и стратегията 2020. Така че става дума не само наименованието, а 20 параграф, за да се поясни приложното поле на инструмента за гъвкавост тъй като стратегията 2020 включва и седмата рамкова програма и следователно имаме възможност да, да разширим приложното поле. Кой е за този доклад в изменения вид? Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Напомням ви, че нашата стратегия или нашият план за действие предполага гласуване в бюджетната комисия. Ние вече приехме доклада, но няма да го предложим за гласуване в пленарната зала, докато не мине съгласуването по бюджетната процедура. И това е най-добрият начин да използваме този инструмент като средство и в хода на преговорите. Сега преминаваме към проект на коригиращ бюджет номер 5 по доклада на Хелга Трюпел, Европейския надзорен орган по защита на данните, Европейска служба за външна дейност. Има две изменения. Първо по органиграмата има изменение на докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. По-нататък изменение от Роберто Готиери. Отеглено е. Отеглено е. Окончателно гласуване на доклада. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Следователно, това е тема, която можем да запишем в дневния ред на следващата тристранна среща с съвета следо на 16 ноември. Трябва да огласуваме в пленарна зала, но съгласуването със съвета е на 16 ноември. Гласуването на доклада на госпожа Бертман се отлага. Стигаме до 12-та точка. Имаме няколко въпроса в рамките на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Барбара Матера ни представи а, тези теми а, и а, сега ще ги гласуваме. Си, президенте, е... Io so... Oui, alors, Barbara, on a... Euh, Барбара, всъщност имаме едно единствено гласуване по темата Рено, отложено, остана от миналия път, Имахме дълъг дебат с комисията по заедостта. Обсъдихме няколко решения. Ще дадем думата на Европейската комисия и разбира се след това на всички останали, които желаят, тъй като всъщност няма да водим дебат по същество. Сега само ще прецизираме е, позицията на различните страни. Ще чуем позицията на е, комисията. Докладчика. Благодаря ви, господин председател. Говоря за доклада, който отложихме по искане на комисията по заедостта те поискаха да направим няколко проверки. Това е едно от най-сериозните искания до сега от страна на фонда от 20... 2006 е, година. Става дума за 24 милиона евро и помощ за 3500 работници. Това е един деликатен въпрос – и госпожа Берес от името на тази комисия ни помоли да проверим как стоят нещата. Бившите служители на Рено 71 на брой през 2008 година доброволно решиха да се пенсионират предсрочно. След увеличаването на възрастта за пенсиониране във Франция, през 2010 година, тези хора бяха изолирани от трудовия пазар, а също времено нямаха достатъчно трудов стаж за пенсиониране. Мнението на Комисията по заетостта и социалните въпроси е, че е необходимо да бъдат преведени средства от резерва, така че Европейската комисия – да изпрати инспекция в Рено. Тоест, комисията следва да провери дали дружеството е предприело необходимите правни и финансови мерки, за да могат да бъдат защитени тези работници и да бъдат защитени техните пенсионно-осигурителни права. И съответно да бъдат направени необходимите плащания на онези, които са решили да се пенсионират преждевременно, доброволно. Ние работихме успоредно с комисията по заедостта и нямахме никакви проблеми с тях. Затова се надявам, че както и при предишни случаи ще можем да вземем същата позиция, както и комисията по заедостта. Искам да напомня на колегите за нашите задължения, а именно, че ние трябва да се придържаме към финансовия регламент и основния регламент за Европейския фонд за приспособяване към глобали... за, глобали... за приспособяване към глобализацията, извинете. Ние до този момент, откакто съществува този фонд, той никога не е бил предмет на проверки от страна на Европейската комисия и не е имало проверки за това дали дружествата правомерно разходват средствата от фонда. Юристите казват, че парите не отиват за балансовия отчет на дружествата. Тези пари са предназначени за работниците. Това е един фонд за солидарност. Идеята е работниците да могат да се върнат на трудовия пазар, след като веднъж са били съкратени. Така че това искане за проверка е нещо, което не е възможно Знам, че Европейската комисия има свой представител тук, но искам да призовем Европейската комисия да ни предостави допълнителни обяснения във връзка с казаното от мен. Благодаря ви. Благодаря. Няколко души поискаха думата. Аз ви предлагам следното. Ще дам думата най-напред на госпожа Грилия, най-напред господин Дарден. След това госпожа Грилие. След това Хелга Трюпел. Господин Рике и Европейската комисия. Господин Дарден. Благодаря, господин председател. Всъщност Барбара току-що представи положението на ситуация, на която не сме се натъквали до сега и може би не можем да кажем, че тъй като ни е непознато, не можем да го направим. Всъщност ситуацията е малко специфична и е свързана с промените на законодателството във Франция. Става дума за няколко стотин работници Целта е да помогнем на работниците. Имаше многобройни контакти между Комисията по заетост, предприятията, синдикатите. И аз е, мисля, че това, което беше прието в Комисията по заетост, си заслужава да бъде отразено в е, решението на Комисията по бюджет. Ето защо с е, Естел внесахме устните изменения и помолихме тези е, решения да бъдат взети, т.е. една част от помощта да бъде обвързана е, с е, развитието на е, ситуацията е, във връзка с Рено. Е, Естел, искате ли да допълните? Да, благодаря. Госпожо Матера, наистина нещата са много чувствителни тук и сериозни, бих казала. Господин Таварес който е генерален директор на Рено, каза, че само в една от фабриките има 189 засегнати, а не 161 от мерките. Така че бих могла да ви ги кажа тия цифри, и да съм ви ги казала вече. Всъщност, ако бяхте дошла на срещата, на която ви поканих, има значи разлики когато почнем да сравняваме данните, с които вие или ние разполагаме и е, данните, които ни предоставят. Днес нещата следят, стоят последния начин. Рено е засегната, но Рено ще получи и фондовете. И това някак си хората трудно го разбират като директна облага към работниците и служителите. Затова тези помощи, тези плащания, които ще отидат в националния или местния бюджет, в крайна сметка са за да подпомогнат фирмата, предприятието, а не пострадавшите от директното уволняване. Това се приема на пленарно заседание с квалифицирано мнозинство. За това смятам, че днес трябва да се е, разберем да стигнем до някакво компромисно разрешение, което да, с което да сме съгласни всички. Разбира се, не трябва да сме максималисти Разбира се, че някой трябва да настъпи, друг да отстъпи, но пак повтарям, че не виждам как ще освободим, как ще отпуснем директно въпросния фонд. Благодаря. Merci, Monsieur le Président. Bon, je pense qu'il faut благодаря, господин председател. Аз също съм на мнение, че нещата трябва да бъдат разграничени. От една страна човешките ни притеснения, социалните ни грижи няма как да не сме загрижени и обезпокоени, след като се очакват такива крупни уволнения, но има и други измерения, за които искам днес да ви спомена. искането на Комисията по трудова заетост няма как да бъде, законодателно няма как да бъде приета, защото има финансови изисквания, според които трябва да преведем или цялата сума, или нищо. Няма как да преведем една част на едно място, друга част на друго. Ако бъркам, моля да ме поправите. На трето място, така както бе представено, цялата, както бе представена цялата преписка от е, френското правителство, можем да извадим извода, че това представлява субсидиарна отговорност на френското правителство, така че няма защо ние да взимаме политически решения, измествайки държавата. И нещо на четвърто място, което много ме озадачава, а именно, че съществува заплаха поради гласуването с квалифицирано мнозинство, съществува значи заплаха от натиск от страна на френските депутати. Няма как това да бъде заплаха в един такъв глобален свят. Има социален фон, на който се развиват събитията. Събитията се развиват в Рено. Рено е в Франция, така че няма защо ние тук да оказваме политически натиск върху суверенно правителство. Благодаря. Благодаря. Госпожа Трюпел бих искала да изразя своята позиция. Наистина случаят е деликатен и създава много проблем. Както каза и Барбара Матера, в миналото е имало подобни тълкувания на ситуацията от страна на бюджетната комисия и комисията по заедостта. Обаче в този случай нещата не са съвсем така. Очевидно, има много проблеми с други случаи и за това трябва да сме особено предпазливи и трябва да поискаме повече разяснения. Не можем да кажем, не, няма проблем и трябва да се спре обсъждането на този случай. Смятам, че това няма да бъде уместно. Е. Благодаря и накрая Енга Гресле. Благодаря. Винаги съм настроена подозрително, когато членовете на бюджетната комисия не разрешават нещо. Искам да знам кое е законно, кое не е, какво, ни, доп... какво допускат бюджетните правила и кое не. Господин генерален директор на комисията. Благодаря, господин председател. Не става дума само за е, емоции. Мисля, че тук става дума и за сериозен анализ. Имаме уважение към различните гледни точки, които бяха представени тук. Юридическата реалност е нещо съвсем различно. Тази правна реалност се състои в следното. Член 13 от е, регламента ни задължава да платим еднократно. Следователно, не можем да разделяме плащането на две или повече части или траншове. Второ, както вече беше казано, ние нямаме никакви правомощия по отношение никакви, никакви компетенции да извършваме одит и да контролираме как Рено разпределя е, средствата, които са били възстановени. Е, въпросът беше представен, разгледан, беше преценено, че е допустим ние приехме да възстановим определена част от средствата и до тук стигат възможностите на европейския бюджет. И отговорът, който аз ще представя, е отрицателен, е двойно отрицателен и мисля, че ще спра до тук. Това е, господин председател. Много добре, казва председателят. Благодаря. Въпросът стана малко сложен. Аз влязах във връзка с, бе, с Перванш Берес, госпожа Грелия и аз самият се опитах да видя дали можем да направим нещо, така че да улесним решаването на проблема на работниците може ли част от бюджетните кредити да бъдат сложени в резерв или пък да гласуваме на два пъти? Комисията ни казва, че не може, че юридически това не е възможност. Не можем да оставим в резерв нещо, нито пък можем да гласуваме на части. Освен това имаше активна кореспонденция между Рено и Комисията по заетостта. Правителството излезе с декларации и всъщност се оказва, че конкретният проблем, на който се натъкваме е, че определен брой работници след споразумението, постигнато между управлението на ръководство на Рено и синдикатите и промените в решението на Франция и помощта предоставена на работниците в рамките а, на а, фонда за приспособяване към глобализацията не са засегнати. Мисля, че от правна гледна точка не знам какво точно можем да направим, освен да приемем или отхвърлим анблок, както каза нашия докладчик. Можем обаче да вземем за заложник тази помощ за приспособяване към глобализацията, за да извлечем, за да потикнем предприятията да направят отстъпки. Малко е сложно. Освен това, докладчикът ни представи своята позиция. И има три устни изменения, внесени господин Дърден и госпожа Грелие. Разбирам, че докладчикът не е за, нали така? Следователно, тези изменения са отчетени, те са добавени. Къде? Пита председателят. В първи параграф имаме две изменения. Госпожа Грилия и господин Дарден. Докладчика е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение номер 3 с устното изменение на същите вносители. Кой е за? Против? Въздържали се същото мнозинство. Отхвърля се четвърто изменение. Същите вносители за, против. Въздържали се, отхвърля се. Пето изменение. Автор Спарка, Спаркас, докладчикът е за 5, 6, 7 да гласуваме ли блок? Добре, 5 от тогава за. Против. Въздържали се. Приема се. 6. Докладчика е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 7. 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. 8 на госпожа Гредие, господин Дарден, разделно гласуване. Първата част. And, е контр. Pour. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се същото мнозинство. Отхвърля се втора част. Докладчикът има същото, същата позиция за. Да проверим втората част. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? 22 за, 16 против, втората част се приема. Девето изменение на либералите. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Десето изменение на господин пак с докладчиката е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Устно измерение номер 2 на Грелия Дарден за одита. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Трето устно измерение, Същите вносители за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Първо измерение Алваро за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Окончателно гласуване е електронно гласуване. Край на гласуването. 16 за, 20 против. С други думи, няма доклад. Voilà. Добре. Нямаме решение по въпроса. Няма да гласуваме за трансфера. Поне аз няма да го подложа на гласуване. И всеки ще гласува според решението, което вземе. Минаваме към следващата точка на дневния ред. Euh, nous avons à voter des virements. Трябва да гласуваме трансфери. За 13-та точка. Няма трансфер, Сидония. Точката е 13-та, но трансфер няма. От гледна точка на трансферите. Сега. Имаме искане под номер 34. 4. И това искане, което ви е изпратено по имейл, е есенното искане на комисията. Е, докладчика представя, предлага да го гласуваме на 7 ноември, защото тогава гласуваме 6-я коригиращ бюджет. Както и бюджетните перспективи, които също са тогава и глобално ще можем да вземем решение на въпросната дата, 7 ноември. Така ли, господин генерален директор? Така е. Няма да гласуваме. И 22 трансфер, тъй като е свързан с помощта за Рено, която току-що отхвърлихме. За сметка на това обаче, пък 29-ти трансфер. Предлага се да го гласуваме следващата седмица, тъй като е свързан с една друга операция към Австрия, която ще ни бъде представена като операция от госпожа Матера, след като гласуваме. И сега минаваме към това, с което трябваше да започнем, а именно възможностите за риболов и финансово участие, предвидени в споразумението за партньорство в рибарството Евросъюз Марокко. Крайният срок е 8 ноември, така че и това можем да го гласуваме на 7 ноември. Говоря от името на а, Франсуа Алфонси в момента. Имаме още едно искане за мобилизиране на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията, то също може да бъде гласувано едновременно с доклада на госпожа Матера. Бюджетите сега на другите евроинституции има два вида трансфери. Единият от е, за омбудсмана, другия от Съда на Европейските общности. Заповядай, Хелга. Да, има искане за трансфер от Съда на Европейските общности и омбудсман. Омбудсмана посочва, че има някои бюджетни пера, които не могат да бъдат попълнени заради отпуските. Той иска да са попълните и преразгледани други бюджетни линии за извънредно положен труд за материали, използвани в дейността, други консуматив. 140 хиляди евро е общата сума. Предлагам да не възразяваме. Да премина ли към второто искане или първо да изслушаме мнението на колегите? Хубаво тогава. Благодаря за омбудсмана на първо място. Докладчикът е за трансфера. Кой от вас е за? Благодаря. Против? Благодаря. Въздържали се? Приема се. Сега за Съда на Европейските общности. Заповядай, Хилга. Той цели 170 хиляди да бъдат прехвърлени в бюджетното перо за преходните надбавки. Те са предназначени за постоянните и временните служители. 50 хиляди за информационна дейност и накрая 600 хиляди в раздела сгради и свързани с тях разходи. Съдът ни предостави сериозни обосновки за всеки трансфер. Аз смятам, че тези обосновки са убедителни. Затова предлагам да не възразяваме срещу тези трансфери на средства. Благодаря. И така двойно отрицание е равно на потвърждение. Е да, разбрах. Така поне се развиват действията във френския класически театър. Когато казваш на някого, че не го мразиш много, това също значи, че го обичаш. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Чудесно. Приключихме с гласуването. Приключихме с гласуването и ни остават три презентации и три обме, обмяна на мне, обмени на мнение. Започваме с четвърта точка, с доклада на а, колегата Алфонси за партньорството в областта на, риборор, на рибарството между Евросъюз и Кралство Марокко. Oui, господин председател, това споразумение за партньорство с Марокко засяга всъщност една от главните ни сфери на действие и процедурата е одобрение. Споразумението е сключено вече, ние трябва просто да го одобрим. За разлика от предходни случаи, когато тези доклади бяха съвсем минимални като влияние и като политическа игра. Тук нещата са точно обрат, в обратния смисъл. Нещата тук са политически, тъй като е замесена Западна Сахара и състоянието на човешки права, на зачитането на човешките права там. Виждате, че положението е деликатно и ние в никакъв случай не бихме тръгнали на такава рискована стъпка като прекрачване на нормите на международното право. 25% от кредитите е голяма сума. 25% от помощта за подпомагане изобщо отива за това партньорство където са застъпени и екологични и правозащитни аспекти както и подпомагане на най-неблагоприятелстваните региони. Ние трябва да изразим становище и нашето предложение е да се отхвърли това предложение за партньорство и следващия му вариант да бъде изработен по-добре с по-голямо отчитане на напредъка в областта на екологията, право, защитането на човешки права и проблема с Западна Сахара. Благодаря! казва председателя. На първо място давам думата на госпожа Монис Уркиса. Благодаря, господин председател. Разбира се, е, всички становища, изказани от е, депутати, от парламентаристи, са абсолютно приемливи, но трябва все пак да сме сериозни и да знаем какво говорим, когато изразяваме отношение и мнение за правни документи. Разбира се, господин Алфонси има моите най-големи уважения, но в доклада му се получава една а, страховита каша от политика, право и какво ли още не. И в а, крайна сметка се получава нещо като боза ако позволите, откъдето човек не може ясно да си направи никакви изводи. Дали ще анализираме, дали ще одобрим едно партньорско споразумение за риболов в никакъв случай не трябва да бъде схващано като деколонизаторска дейност. Разбира се, че сме за деколонизирането на Западна Сахара. Никой не твърди а, противното, още повече, че това е бивша испанска колония, но в момента това съвсем не е така. Това си е независима територия, която се деколонизира от друга метроп, метрополия в момента. Дали, национал, дали международното право е приложено или не, няма нищо общо с споразумението между Евросъюза и Марокко. И това споразумение всъщност се явява подновен протокол на действащо споразумение, което Евросъюза за момента и до момента е спазвал. Съветът, с други думи, е спазвал международните си задължения. Единственото, което се изисква в международното право, когато се оперира в условията на такъв деколонизаторски контекст е споразумението да облагодетелства по един или друг начин населението. И за момента сме получили достатъчно гаранция от страна Еврокомисията, че територията територия, която се намира под управление на друга суверенна държава, дали това е законно или не, е друг въпрос. Това са уверенията, които получаваме от комисията и трябва да вярваме и да се доверяваме на нейното становище, вместо ние тук в бюджетната комисия да се ангажираме сега с анализи и размисли относно а, международното право тези въпроси са от ресора на друга организация, не на нашата бюджетна комисия в парламента. За нас важното е да се гарантира облага на населението. Пак повтарям, в Европарламента в момента не ни занимава деколонизирането на Западна Сахара, занимава ни партньорското споразумение в областта на рибарството между Евросъюза и Кралство Марокко. Това до тук. Добре. На второ място. Смятате вие, че средствата са завишени, господин Алфонси. Това е становището на комисията. 119 разрешителни за риболов. Това е становището на комисията. Няма защо сега ние тук да правим аритметика, да смятаме колко процента е 25 или повече или по-малко. Това е цифрата. Точка по въпроса. На трето място. Когато ни канят на заседание с комисиите ДЕВЕ и ПЕШ за подпомагане на развитието и по риболов, по рибно стопанство, за да уточним до каква степен се изпълняват екологичните и правно-защитни ангажименти, пак смятам, че това е вън от нашия ресор като бюджетна парламентарна комисия. Сега тук нови отговорности ли ще си измисляме? да оценяваме екологични или правозащитни механизми, или пък прилагане на нормите на международното право. Смятам просто, че става дума за политическа манипулация. Извинявайте, но пак повтарям, съжалявам, че трябва така да се изразявам, че в момента месим каша, за да може след това да уловим риба в тази каша, в тази мътна вода. За момента партньорското споразумение отговаря абсолютно на всички международни правни изисквания. И както гласувахме по време на последното заседание, а именно да продължим да удължим действието на този на това споразумение за партньорство. Това трябва да бъде водещата ни, водещия ни приоритет. Трябва да мислим за друго. Евентуално, ако искаме да подобрим нещата, да предоговорим, да предоговорим цялото споразумение, а не само протокола, който изтича в момента. Благодаря. Госпожа Хегелун сега. Господин. Благодаря ви. Искам да кажа няколко думи, като докладче по два досия в Комисията по ревно стопанство. Първо, смятам, че първите две изказвания показват, че не е много приятно да си докладчик по това досие, защото има много емоции, които тук са намесени и мисля си, че колегата тук що много ясно ни показа, че ситуацията е точно такава. Аз съм като цяло съгласен с колегата социалиста, нашия подход, подхода на Комисията по бюджетите. Има много екологични проблеми, повдигнати в този доклад. Е, за някои от тях знаете, например, в доклада за последваща оценка и са посочени екологични проблеми, но това не е основната дейност на тази наша комисия. Аз също не смятам, че нашата основна задача е да даваме оценка на съвместимостта на това споразумение с международното право, тъй като това е извън нашите правомощия. Затова в определена степен съм съгласен и с това, което казвате за Западна Сахара. Но вече в пленарна зала мнозинството се произнесе по този въпрос. Но аз смятам, че основната ни задача е да оценим това споразумение в економическите му аспекти, защото като бюджетна комисия трябва да следим как се разходват парите на данокоплатеца. Бих искал да спра върху доклада за оценка. Общото заключение на доклада за оценка и това е доклад изготвен от комисията. Резултатите от първите 4 години на изпълнението на това споразумение са като цяло разочароващи. Вчера също стигнахме до това заключение в Комисията по рибно стопанство. Освен това има различни подходи към този въпрос. Тук що колегата спомена че някои разглеждат, че това е един преходен период, преди да се премине към по-добро споразумение, някои смятат, че трябва да се премине веднага към по-добро споразумение. Но вчера в Комисията по рибностопанство беше решено, че споразумението не е добро. И имаше доста сериозна степен на съгласие в нашата комисия. Сега за подхода има различни подходи. по економическите аспекти. Оценката на споразумението от економическа гледна точка гласи, че от всички споразумения на Европейския съюз това има най-голяма относителна тежест за европейския данокоплатец. Това е доклада за оценка. Това не е мое лично мнение. Доклада също казва, че що се отнася до ефективността на разходите, споразумението е най-безуспешно от всички двустранни споразумения за рибарство. Така че аз мисля, че точно това трябва да обсъдим в тази наша комисия по бюджетите, тъй като това е наша основна задача. И мисля, че доклад, извинете, дебата за Западна Сахара е важен, но ние не можем да го решим. В тази наша комисия не можем да решим екологичните проблеми, които са наистина много сериозни и застрашават ривните запаси, нещо с което се занимава комисията по рибно стопанство. Това е моята загриженост, господин председател, и аз мисля, че трябва ясно да заявим нашата позиция, че това споразумение економически не може да се смята за сполучливо не можем да стигнем до други заключения. От политическа гледна точка също може да се казва, че трябва да сме стрикни към Марокко, но нека да не забравяме, че през, 2000, през 1929 година подобно споразумение беше прекратено. И сътрудничеството с Марокко е важно. Марокко е един от нашите партньори в Северна Африка. Трябва да бъде обхванат от политиката за добросъседство, а споразумението за рибарство трябва да бъде благоприятно и за двете страни, а това споразумение не е благоприятно за европейския данокоплатец. Някои испански предприятия, занимаващи се с риболов, могат да извлекат полза, но не европейския данокоплатец. Мога да ви предоставя също така и доклада на Европейската комисия. Джовани Лавия. Благодаря, Джовани Лавия. Благодаря, господин председател. И стъкна. Мога да съглася с някои от тезите на преждаговорившите. говорившите. Целта на комисията по бюджета не е да обсъжда споразумението по същество. Това е работа на комисията по рибно стопанство. Също така не смятам, че наша работа да даваме оценка на съвместимостта между това споразумение и международното право. Не на последно място, защото сме получили доста правни становища от ООН, от комисията, от съвета и от правната служба на парламента. Ето защо не смятам, че е работа на тази комисия да излиза със становище, тъй като няма подобни правомощия. Що се отнася до становището на господин Алфонсини, Алфонси, извинявайте, някои неща могат да се променят. Смятам, че всички политически групи трябва да огледат този първи вариант. Да не забравяме това, което беше казано на преди малко беше отхвърлен доклад на господин Дав, в който се искаше Съдът на Европейските общности да излезе с становища. Не можем да искаме гласуването да се повтори, тъй като без друго намесата на съда едва ли е уместна. Продължението трябваше да, да бъде до февруари 2012 година, а до тогава съдът няма да може да излезе с отговор, така че от него той не може да не даде отговор на въпроса. Ето защо искам да помоля господин Алфонси да отчете казаното в този дебат, да ревизира становището, така че да се вмести в рамките на правомощите и компетенциите на тази комисия. Е, Естел Грелие. Да, благодаря. Може би да уточня само, че отрицателния вод ще има последици. Знаем какви са последиците. След 8 месеца се произнасяме, след, 8 месеца след началото. И това са се застъпва с договарянето на новия протокол, който ще започне през февруари 2012 година. Дали може комисията да се произнесе по това какви ще са евентуалните последици и Искам да благодаря на докладчика и да кажа, че положителното и да кажа също, че положителното или отрицателно мнение на парламента няма да спре риболова, който се осъществява от, из... от години насам, просто, разбира се, ще имаме възможност да сложим нашия, нашата леп... лепта на общия жертвеник на борбата за повече екология, за повече зачитане на човешките права. Благодаря. Госпожина Ал... Алфонс, искате ли да отговорите? Господин Хегелунг, всъщност, извинете, искате ли да отговорите? Дигнахте ръка, може би, за друго. Добре. Не искате. Благодаря. Един-два коментара, ако позволите. Аз съвсем не съм съгласна с становището на господин Алфонси. Не съм съгласна с формата. Разписано е толкова объркано, че човек не може нищо да разбере, камо ли да види къде може да предложи изменение. Може би измененията са, се очакват там, където започва и също така, поне това е моето разбиране. Тук в бюджетната комисия обикновено се произнасяме имаме този лош навик да се произнасяме за съдържанието на доклад, който не е в нашите правомощия. Няма защо да се произнасяме по съдържанието. А в съдържанието на този доклад няма никакви бюджетни елементи. Единственият бюджетен елемент, който се, произнася, който се цитира е 36 милиона евро. И това съвсем не е нищо ново. И до сега цифрата е била горе-долу такава. И освен това добавя, че представлява 25% от бюджетния ред. И това не е достатъчно, според мен, за да откажем трансфера. 25% очевидно е респектираща цифра но не е достатъчно сериозен аргумент, за да гласуваме против трансфера. Дали може да ми кажете, може би комисията има някакъв друг аргумент от сорта на ако направим този трансфер, нямаме пари за друг един трансфер, който е по-важен от 22% и така нататък. Може ли някой да му осветли по този въпрос? Било то комисията, било докладчика. Благодаря. Мерси. Благодаря. Салвадор Гарига. Благодаря, господин председателю. Изказаха се преждеговорившите достатъчно изчерпателно, така че няма и аз да добавям аргументи към този испано-испански дебат. Разбира се, аз съм на мнение, че няма защо да смесваме риболова с човешките права, особено тук в бюджетната комисия. В бюджетната комисия нашите докладчици винаги са работили по въпроси на рибното стопанство и винаги сме се стремели да не смесваме ябълките с крушите не смесваме неща, които нямат нищо общо. И тук сега не виждам защо да отхвърлим трансфера, поне мотивите, които ни се излагат, не са достатъчно, няма достатъчна тежест. Благодаря. Господин Хагунт, няколко давам ви думата и след това докладчикът. Благодаря, една от колегите излезе, но искам да посоча, че последиците ще бъдат, че ние ще плащаме за времето, което е тече през тази година, дори и при прекратяване на договора. Така или иначе, договорът ще бъде прекратен през февруари и гласуван в пленарна зала тогава ще бъде през юни, поради преговорите в Комисията по рибностопанство и ние посочихме на Европейската комисия, че искаме да се променят нещата. Тоест това означава, че при гласуване през януари ние ще имаме само един месец след края на периода. Но така или иначе ние ще трябва да платим за 11 месеца, а не за 12. Така или иначе ще платим пари, Тоест, това са последиците от гласуването. Било с да, било с не. Това, което казаха испанските колеги от социалистите от НП, бих искал да ме слушате по-внимателно. Аз посочих, че ние даваме оценка на економическите аспекти. Това е което трябва да обсъждаме, защото ако ние гласуваме с да, ние ще кажем, че ние сме съгласни с доклада на комисията, което казва, че това споразумение економически е оправдано. И по този начин ние ще изпратим сигнал, че като комисия по бюджетите ние сме съгласни с неправомерно разходване на парите на европейския дънокоплатец. Аз ще ви изпратя на всички, още този следобед, моето изложение на мотивите към доклада ми в комисията по рибно стопанство. И това не е мое лично мнение. Моите заключения са основани върху доклада за оценка на Европейската комисия. Така че това са економическите аспекти. Разбира се, аз ще внеса изменения, за да допълня моята позиция, но смятам, че ние трябва да, да разглеждаме само економическите аспекти, а те наистина създават много проблеми, що се отнася до това споразумение. Докладчикът, какво е вашето заключение? Най-напред искам да кажа, че не е нито моя, нито ваша вина това, че ни е било изпратено споразумение, договорено пред няколко месеца и парламента трябва да гласува в определен срок. Ако следваме аргументацията на онези, които повдигнаха въпроса, трябва да приемем всичко. Комисията прави каквото иска и парламентът само одобрява. Е, и всичко е, е идеално. Не смятам, че това е правилно. Трябва да вземем, да поемем своята отговорност. Докладът е важен. Споразумението е важно. Не е на последно място и заради сумите. И е важен заради от принципна гледна точка. Аз мисля, че ние се интересуваме, че за нас е важно да управляваме добре и да харчим добре парите на дънакопаците и да следим за редовността на разходите. Ако изразходваме средства, които са в противоречие на международното право, това е съмнително. Да не говорим и за целта на, те, на този разход. Този, тази цел е устойчиво развитие и наша работа е да следим, че това, което одобряваме е в съответствие с тази цел. Благодаря на господин Хагунд ни представи някои елементи на, на доклада по, има проблем, проблеми, свързани с съвместимостта, с устойчивото развитие, нещо, което парламентът прие почти единодушно. Искам само да кажа в заключение следното политическа позиция, която да не държи особено на принципите. Знаем докъде ни доведе този подход в Тунис, в Либия, виждаме докъде ни доведе и в други страни и аз смятам, че отказът от принципите е крайно недълновидно и от ние се интересуваме и от екологичната, и от економическата страна много е, е важно да се противопоставим на е, подобни решения. Нашия парламент, който е демократичният стълб на Съюза, трябва да напомни на другите институции, е, че утвърждаването на демокрацията не може да се поставя под въпрос. Комисията по външни отношения не е сезирана за решение. Е, господин Хагланд, е, сезирана ли е комисията по външни отношения? Не, господин председател, смисля, че ще бъде по-разумно в този момент, тъй като това е сериозен въпрос и се е стигало до различни заключения тук в парламента. И на миналото пленарно заседание пролича какво смята мнозинството. Мълцинството има различно мнение и не е било потърсено становището на Комисията по външни отношения, но това ще означава нов дебат за Западна Сахара. Този дебат, за съжаление, обаче не води до никакви резултати. Имаше становище от Комисията по развитие и от нас. И също така се очаква становище от Комисията по опазване на околната среда. Поне тази комисия прояви интерес. Благодаря. Мисля, че трябва, не можем да не кажем, че всеки път, когато трябва да обсъждаме споразумение, имащи отношения към а, части на света, с които са свързани с деликатни политически въпроси, би трябвало да потърсим становището на Комисията по външни отношения. Ние не сме специалисти по външни отношения. Очевидно е, че е, подходихме по същия начин е, към споразумението с е, Палестина, преди да излезем с позиция. Работихме в тясна връзка с Комисията по външни отношения, Комисията по развитие и дори а, организирахме съвместна мисия на място. Аз не мога да съдя за преговорите между Израел и Палестина. Ние не можем да правим преценки на събитията в Западна Сахара и евентуалните връзки с, с споразуменията за рибарство. Ние имаме нужда от знанията на Комисията по външни отношения. След като изслушаме всички, аз смятам, че трябва да обсъдим въпроса на а, съвета на председателите на комисии. Що се отнася до крайните срокове, 14 октомври 10 часа за изменения, гласуване в 7 ноември, гласуване в комисията по рибни, в, по, рибар, по рибно стопанство 20 ноември. Преминавам към следващата точка от дневния ред, молбата на Харватия за членство в Европейския съюз. Нашият специалист е Горан Ферем, който ще ни представи становище. Това е становище, изпратено до Комисията по външни отношения, както знаете, е вече финализирано споразумението за присъединяване. В момента то се ратифицира в държавите членки и се очаква процедура за даване на съгласие от Европейския парламент. Бяха взети решения за два доклада. Официален доклад по процедурата за давна съгласие и доклад по собствена инициатива за политическите последици от присъединяването на Харватия към Европейския съюз. По последния доклад сме помолени да изкажем нашето становище. Идеята е да гласуваме по този доклад, за да имаме в края на ноември или на 1 декември гласуване в пленарна зала Идеята е новоизбрания парламент на Харватия, тъй като през декември ще има изборите, да вземе решение за присъединяване преди коледа и след това през януари или февруари в Харватия ще има референдум за присъединяването, като идеята е на 1 юли следващата година да се състои присъединяването. Комисията по бюджета и Комисията по бюджетен контрол изпратиха свои делегации през лятото в Харватия. Въпреки, че не изцяло съвпадат нашите заключения, като цяло нашата оценка е положителна. Ние тук се занимаваме само с економически и бюджетни въпроси. Има някои критични бележки отправени в това становище. Все още има сфери, в които Харватия следва да продължи работа, но ситуацията в тези сфери по никакъв начин не излага на опасност нашето съгласие за присъединяването на Харватия. Важно е да се каже, че дори и да дадем нашето съгласие, това не означава, че всичко е перфектно. В Харватия все още има какво да се прави. В точка трета изрично посочваме, че е необходимо да се продължи модернизирането на економиката, да се повиши конкурентоспособността и особено да се диверсифицира економиката. Това е един от проблемите. Харватия изцяло зависи от туризма и трябва да диверсифицира своята економика и трябва също така да има план за използване на структурните фондове, за да се гарантира тази диверсификация. Едно от заключенията на нашата делегация е, че все още сме загрижени за административния капацитет и капацитет за освояване на средства от Европейския съюз в една ситуация, в която предприсъединително финансиране ще бъде разширено, за да бъде финансиране за държава членка, нещо, което означава много повече средства. Много държави членки са установили, че има капацитет на нивото на централното правителство, но все още трябва да се доразвие капацитет, както административен, така и за освояване на регионално и на общинско ниво. Нещо, което е слабост и в Харватия. Направихме и извода, че е необходимо да се предостави на финансова помощ, нещо като механизъм за оптимизиране на финансовите потоци и да се открепи капацитета на съдебната система още преди присъединяването. Същото вежи за механизма за подпомагане на унифициране на нормите с тези в шенгенското пространство, т.е. необходимо е да се засилят проверките и контрола по границите и има редица доста противоречиви страни, като Босния, Косово, Македония, Сърбия, които са съседни на Харватия или са в региона и затова е много важно да бъде подобрен контрол по границите. Точка 6 като че ли е най-важна. Ако ние приветстваме тук увеличаването на ефективността в борбата срещу корупцията, както предполагам знаете, Харватия са предприяти мерки срещу много високопоставени политици, включително и бивш министър-председател и други високопоставени политици и длъжностни лица. Води се много ефективна борба срещу корупцията, но остава проблемът в Харватия и това е проблемът с корупцията и не само на най-високо ниво, но и на много нива в обществото. Харватия трябва да засили борбата срещу корупцията. За нас е много важно да кажем, че трябва да защитаваме финансовите интереси на Европейския съюз. И аз говорих с посланника на Харватия онзи ден. До сега не е имало нито един случай с измама с европейски средства в Харватия и това, разбира се, е много добър резултат. И последните точки от точка 8 нататък до точка 12 са Посветение на многогодишната финансова рамка и бюджета. Как да подходим към Харватия, разбира се, ние приемаме сегашната многогодишна финансова рамка и тогава не се е отчитало предстоящото присъединяване на Харватия. Корепер и съветът обсъдиха този проблем и тяхната идея е, както обикновено, че разходите за присъединяването на Харватия трябва да бъдат решени чрез преорганизиране на бюджета. И това е голяма сума. Пари става дума за стотици милиони. Не става дума за 5 или 10 милиона. Става дума за много пари. Ние не смятаме, че е реалистично да се реорганизират средствата в рамките на бюджета и това се отнася до 2013 година и разбира се, това въжи и за сегашната и за следващата финансова рамка. Не става дума само за бюджетни съображения, дори политически смущаващо е да отправим послание към Харватия. Вие не сте достатъчно важни за нас и ние не можем да намерим за вас пари. Ние можем да намерим място за вас, само ако режем парите за други бенефициенти. Това не е добре, особено преди предстоящия референдум по държавата. Аз предполагам, че резултатът ще бъде положителен от референдума, но нещата могат да се променят, тъй като проевропейското мнозинство не е особено голямо. Така че мисля, че трябва да вземем по-различна позиция от съвета, що се отнася до бюджета и преразглеждането на многогодишната финансова рамка и трябва да поканим Харватия да участва в преговорите за следващата многогодишна финансова рамка, тъй като те ще станат съвсем скоро наблюдатели в Европейския парламент. Следователно трябва да бъдете наблюдатели при преговорите за многогодишната финансова рамка. Благодаря, господин докладчик. Давам думата на Инга Греслер. Много благодаря. Е, да, мнението на Йоран е много разумно и положително. Аз съм малко изненадана, но може би ще говоря за нещо, с което вече разполагаме, а именно споразумението за борба с корупцията – укрепването на административния капацитет, укрепването на съдебна система, нещо, което правихме с Румъния и България. Но може би комисията, Европейската комисия не е била толкова категорична в формулировките, когато е подготвила споразумението. Бих призовал Европейската комисия да напише един доклад за напредъка, където можем да четем за конкретния напредък. Например, в Харватия има много голямо изоставане при разглеждане на съдебните дела. Винаги съм потресен от това, колко съдилищата са буквално задръстени с дела и не се справят. Мисля си, че ако това се посочи в доклад за напредъка, в Харватия ще бъдат предприяти сериозни мерки за преодоляването на това. Тоест, мисля си, че трябва да се окаже по-голям натиск. Може би да се включи поне едно изречение за подобряването на изготвянето на докладите за напредъка, така че да сме наясно с това какъв е напредъка или къде има застой или дори отстъпване от предишни постижения. Да, така както подлагаме банките на тестове за устойчивост, може би трябва да подложим държави на тестове за честност, устойчивост на корупция, но при по-строги критерии. Госпожа Ненски има думата. Благодаря. Искам да поздравя господин Ферм за чудесните предложение. Съжаление, нямах много време да се запознае подробно с бюджетните последици от присъединението, затова ще се огранича до следното. Първо, отлично на гледна точка искам да изразя надежда, че Харватска ще създаде на по-добре функциониращи административни структури за управление на европейските средства. И тук подкрепям предложението на госпожа Гресле. Смятам, че езикът на моркова и тоягата е важен и заедно с това е, смятам, че е, прекалената употреба на този език може да бъде рискована. Смятам, че преходният е, инструмент може да има положителен ефект. Тревожно е, че присъединяването на Хрватска през последните 6 месеца на сегашната многодишна финансова рамка не е било достатъчно взето в предвид. Подкрепям казаното от господин Ферм, че не трябва да финансираме присъединяването чрез преразпределение, е, тъй като става дума за сериозни суми, както каза и докладчикът. И това е първото, което е, ще кажа, когато навляза по-подробно в доклада и е, тогава ще се спра на повече подробности. Господин Покруш има думата. Благодаря съвсем накратко. Е, напълно приветстваме присъединяването на Харватска, въпреки че онова, което е включено в доклада на е, Георан е абсолютно вярно, е именно, че присъединяването е само първата стъпка на първата крачка в едно много дълго пътуване. Да, това въжи навсякъде, където има проблеми с корупцията, върховенството на закона и тези проблеми се засилват. Е, това е въпрос, на който трябва да се постави акцент, но не твърде много. Е, равновесието е крехко и съм убеден, че Горан може да го формулира по такъв начин, е, че да се разбере и заедно това да не прозвучи успокоително за онези, които са вече в Съюза. Има малко по-различно мнение за бюджетния аспект. Става дума за сериозна сума и Горан е прав. Не бих обаче казал, че трябва да се предвидят изцяло нови пари, може да има от части нови пари, от части преразпределение. Нека да сме наясно с това. В това няма нищо лошо. Харватите знаят много добре, че се случи същото и при последните две вълни на разширяването. С това не казваме нищо лошо и едва ли ще повлияе на резултатите от референдума. За съжаление, кризата на еврото влияе по-лошо на общественото мнение. Ако прощете хрватската преса, ще видите, че много от интелектуалците са против, а те влияят отрицателно. Това е по-притеснително от посланието, които ние бихме изпратили. Ако искате обаче да вземете това предвид, мисля, че нашето послание може да би трябвало да бъде формулирано. Благодаря. Господин докладчик, имате последната дума. Ще бъда много кратък към госпожа Гресли. Аз съм абсолютно съгласен. Ще бъде добре, ако внесете изменения по този въпрос. 27 октомври е крайния срок за изменения, така че имате възможност да внесете вашите изменения. Не мисля, че има сериозни различия помежду ни. Същото беше и за госпожа Нейнски. Към господин Бокуш. Ситуацията е деликатна, това е ясно. В Харватия, разбира се, хората са загрижени за кризата в еврозоната и в Европа. И точно за това искам да съм много балансиран в този доклад. Трябва да сме критични, когато имаме основания за това. Но ако сме прекалено критични, това ще има отрицателно въздействие върху ситуацията в Харватия защото в Харватия много внимателно се чете всичко, което ние казваме или пишем в този парламент. Аз знам, че всеки дневно се следи това, кой какво е написал за Харватия и това се съобщава в медиите. Така че трябва да сме много внимателни. Благодаря, Йорен. И така, повтарям, че на 27 октомври изтича крайния срок за измененията. Ще приемем становището на 7 ноември и АФЕТ ще се произнесе на 14 ноември, за да визираме на 1 декември приемане на резолюция в, на пленарно заседание. След което ще преминем към следващия етап – живот и здраве, подписване на договор за присъединяване на нашите хрватски приятели. И така, последна точка. Пак Барбара. Тя в момента работи усилено с координатора си и ще ни представи две предложения за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Едно за Австрия и друго за Гърция. Заповядайте, госпожо докладчик. Грация, президенте. Саробе. Благодаря ви, господин председател. Ще бъда кратка. Много се радвам, да видите, че отново обсъждаме този фонд. Преди малко имахме много интересен дебат и сега продължаваме да обсъждаме този важен за много европейски граждани въпрос, обаче като че ли доста хора напуснаха залата междувременно. Като че ли ЕНП е за този фонд и е за солидарността. за солидарността с европейските граждани. Въпреки, че като че ли социалистите са водещи в тази комисия. Посочвам това, тъй като съм малко разочарована от предишното ни гласуване. Обаче тук имаме доста по-малки суми, които са предназначени за изразходване в две страни. Разбира се, те може да не са толкова важни, колкото Франция, но първият случай се отнася до Австрия. Служителите са кратени над 500 502 имат право на помощ от 706 предприятия. 6,4 милиона евро. Втората заявка, извинете, 3,6 милиона. Второто искане се отнася до Гърция. 642 съкратени работници в сектора на търговията на дребно и сумата е 2 милиона 900 хиляди евро. Не знам дали колегите имат намерение да внесат изменения, но крайният срок е 20 октомври. На 7 ноември е гласуването в бюджетната комисия и през ноември ще гласуваме в пленарна зала. Благодаря, госпожо докладчик. Има ли въпроси към докладчицата? Няма. Хубаво тогава. И е, така, нека да ви резюмирам тези два пункта по тези два казуса. Крайният срок е 20 октомври. На 7 ноември получаваме становище от Комисията по трудова заетост и накрая гласуваме на пленарно задание през декември месец. Така, миналата седмица и днес работи, и днес тази седмица изобщо работим усилено, така че днес и ще се отдадем на заслужена почивка. Малко по-рано, благодаря на конферентните преводачи, казва любезно председателя, да ви напомня, че четвъртък и понеделник няма да имаме заседание. Ще економисаме, значи, две заседания, ще работим по други въпроси. Благодаря на секретарията за чудесно свършената работа. Без тяхната помощ нямаше да може така ударно да се справим. Приключваме заседанието. Обявявам заседанието закрито. Благодаря.